развитие, търговия, държавно изграждане, хуманитарна помощ, целият този набор от средства трябва да бъде използван комплексно, за да се решават проблемите там, където те възникват, включително на границата с Турция, с Гърция, в източното Средиземноморие. Ние не искаме нито една страна да бъде неформална гореща точка – не искаме да се градят стени и да се слага бодлива тел. Напротив, обратното. 6500 полицаи пазят хърватската граница, те пазят бъдещата шенгенска граница, те пазят европейската граница. Прилагаме международното право, спазваме международното законодателство и международните конвенции. Всички твърдения за нарушения се разследват. Никое твърдение обаче не следва да бъде възприемано като факт. Всеки, който е посетил границата между Харватия и Босна и Херцеговина, знае за какво става дума. Нека по-скоро си помагаме, за да решаваме въпросите, да не се обвиняваме. По въпроса за разширяването, господин Бей го повдигна, ще кажа само, че тук трябва да се прилага една внимателно обмислена, отговорна логика. Нека кажем ясно. Страните от Юго-Источна Европа няма къде другаде да идат. Те не могат да станат членове на Съединените щати, на Русия или на Китай. Затова нашата политика е да се отнасяме сериозно към структурирането на тези отношения. Ако постоянно оставяме страните кандидатки впечатление, че те ще седят вечно в чакалнията, те ще изгубят мотивация. Затова нека дадем възможност за преговори. Това е дълъг, тежък процес, изпълнен с препятствия. Надявам се, че ще се умеем да стигнем до онзи момент, в който на срещата на върха в Загреб да излезем с положителна политическа декларация, очертавайки пътя за следващите 10 години. Госпожо Томашич, много се радвам, че желаете успех на Харватия. Ще работим заедно с вас. Не го казвам протоколно. Работим усилено. Подготвяли сме се усилено. Хората, които са включени в нашия екип, всеки час от професионалния си живот са посветили на това да разберат Европа и да допринесат за нейния успех, за разлика от други хора в страната, които само говорят без да са се готвили. И най-сетне по отношение на европейските фондове, господин Кулакушич. Балансът между традиция и осъвременяване не е елементарен – Имаше някакво споразумение в предишния състав на парламента, но сега се върви към ново споразумение. Позициите са доста разнобойни, когато говорим за бюджета, но ние трябва да се ръководим от интересите на своите съграждани. Това ще бъде основното за нас предстоящите преговори. Благодаря за вниманието. Благодаря, Андрей. Пристъпваме към разискванията. Господин Реслер за минута и половина. Господин председател на Европейския парламент, господин министър-председател, колеги. Хърватия несъмнено е част от Европа, както в културен, така и в исторически план. Но до неодавна свободата и чувството за принадлежност към европейското семейство за нас бяха само далечна мечта. Затова и хърватското председателство е още един символичен етап от дългия процес, през който премина Хърватия. Хърватия много дълго се бори за свобода и независимост. Сега е преуспяла държава членка на Европейския съюз. Към момента в началото на новия институционален цикъл сме си поставили общи цели, изправени сме и пред общи предизвикателства, очертани в приоритетите на хърватското председателство. Едно от тези предизвикателства е постигането на съгласие за МФР. Трябва да усъвременим Европа, но едновременно с това не бива да забравяме и за традиционните успешни политики на Европейския съюз, целящи премахването на разликите между отделните региони. Уверен съм, че Харватия сега има единствена по рода си възможност да допринесе за справянето с економическите, демографските и технологическите предизвикателства. Обеден съм също, че Харватското председателство ще се увенчае с голям успех в името на една силна Европа в света. Госпожа Борзан. Благодаря, госпожо председател. Хърватия поема ръководството над Европейския съюз във време на предизвикателства. Нашия приоритет трябва да бъде качеството на живот на гражданите. Никой не следва да се чувства второстепенен. Общия европейски пазар трябва да бъде открит за всички, които искат да е, работят усилено. Трябва да дадем и нов стимул на младежката инициатива да помагаме на предприемачите, които искат да излязат извън граница. Но също трябва да въведем и минимално заплащане, така че е, работата навсякъде да е, е заплатена еднакво за еднакъв труд, да се получава еднакви пари. Също така Новата зелена сделка трябва да допринесе за по-добър диалог с индустрията. Тя не следва да мисли само за печалбите си, но и за задълженията си. Безопасността на храните трябва да бъде приоритет също, предвид епидемията от повишено тегло сред гражданите. Необходимо е да се произвеждат и по-високо качествени храни и, да са, и те да са достатъчно безопасни. Новия регламент за контрол в хранителната верига е първата стъпка. За съжаление, Харватия обаче изостава в неговото приложение. Господин Флего има думата. Благодаря ви. Господин министър-председател, Председателството на съвета на Европейския съюз със сигурност е предизвикателна роля за най-младата държава член на Европейския съюз и аз ви желая голям успех. Това не следва да бъде период, който да запомним само с напускането на Съюза от страна на Великобритания. Сега е моментът за нови идеи, за ново тръгване напред. Струва ми се, че не говорим достатъчно за образованието. След декларацията от Болония се нуждаем от нов импулс в областта на образованието. Трябва да разширим процеса от Болония и да включим в него средното образование. Така нашите абитуриенти ще станат по-конкурентоспособни. Те имат право да очакват това. Благодаря ви. Господин Гигулт, благодаря госпожо председател. Господин министър-председател, за мен е удоволствие да разговарям отново с вас в новата роля, която изпълнявате. Европейската комисия излезе с предложение за данъчна прозрачност за големите дружества. Малките и средни предприятия, обикновените граждани си плащат данъците, но многонационалните дружества не винаги ги плащат в пълен размер. Вие трябва отново да поставите тази тема на дневния ред на Европейския съвет. Към момента не се предвижда тя да бъде включена в дневния му ред. Призовавам ви да го направите и да приключите вече започнатото от финландското председателство. Трябва да се сформира мнозинство в съвета. Още нещо. По време на финландското председателство Финландското председателство започна да публикува всички срещи на постоянното представителство с представители на лобистки структури. Хърватското председателство все още не е възприело тази практика. Моля, последвайте добрия пример на финландското председателство. Госпожа Конте за минута и половина. Искам преди всичко да пожелая успех на хърватските ни съседи, с които споделяме излъз на едно прекрасно море. В Адриатическо море има много видове добри риби, но през изминалите в последно време то бе обект на ограничителна строга политика от страна на Европейския съюз, като например максимално допустимия улов, който е в сила от 1 януари 2020 година. Ограничава се също така и дейността на рибарите, извършващи драгажни дейности. Всичко това се дължи на комисията, която заобиколи парламента в рамките на съвместното вземане на решения. Затова е и важно да се подсили координацията между държавите членки. Трябва единно да се противопоставим на този опит за делегитимиране на парламента, който е гласът на гражданите. Италия, Харватия и Словения трябва заедно да работят за рибарството за да опазят интересите на рибарите в рамките на отношенията на добро съседство. Да се надяваме, че вашето председателство ще опази сектора на рибарството, например чрез модернизиране на корабите или социално-економически мерки по Европейския фонд за морско дело и рибарство. Ще оттеглите ли предложението за многогод... плана за многогодишно управление на древните пелагични видове в Адриатическо море, който вече е блокиран от много време насам? Трябва да подсилим програмите за регионално сътрудничество между отделните държави, като например Интеррек. Благодаря. Нека ви припомня, че трябва да се опитвате да говорите малко по-бавно, за да се справят и преводачите. Господин Терч. Добър ден, благодаря, госпожо председател. Господин министър-председател Пленкович, Нека да ви пожелая всичко най-добро, всичко най-добро за Харватия. За мен е много емоционален този момент. Преди е, няколко години е, бях в е, тази страна и бях свидетел на разрушенията, а вие постигнахте сега е, мечтата си, е, факта, че се постигна и е, единство. Не можем да си позволим отново да има подобни разрушения и вашето председателство може да служи като е, напомняне на Европа колко е важно да има единство, как трябва да се борим е, с наднационалната идеология. Също е, трябва да разчитаме така на разума си Примерно конференцията за бъдеще на Европа, зелената сделка, това не са неща, които европейците всъщност искат. Благодаря. Извинете, мисля, че сега трябва да дам думата на госпожа Бьорк за една минута. Благодаря, господин е, министър-председател е, Пленкович. Е, вие казвате, че искате да работите за върховенство на закона и за управление на процеса на миграция. Аз така размишлявах за областите, за които говорихте, включително и за Босна и Южна Харватия – 10 хиляди бяха незаконните иммигранти, които бяха спрени от влизане в Европейския съюз. Следващите години още повече. След като прегледах докладите за това колко брутално действа граничната полиция на Харватия, използвайки различни и палки за отблъскване. Всичко това бяха ужасни данни. Гражданското общество и институциите му, които съобщават подобни данни, също са обект на атака. Никоя страна членка не следва да се държи по този начин това, което се коментира и тук. Трябва да сложите край на това, трябва да има един независим инструмент за мониторинг и трябва да е ясно, че шенгенско членство няма да има, докато не се прекрати тази практика. Има искане към вас с синя карта. Ще отговорите ли, господин Соколов? Заповядайте. Благодаря. Скъпи колеги, тук разпространявате неверни е, данни. Това не са официални доклади, е, тези за които говорите, не са данни на властите. Това са опити на някои организации, напълно незакони, да очернят репутацията на Харватия. Нашата страна спазва всички европейски правила и разпоредби и международното законодателство. Затова, ако обичате, не разпространявайте подобна дезинформация в Европейския съюз. Отговор. Това е абсурдно. Аз четох докладите, видях ги. Е, освен това съм свидетел на това как бяха отблъсквани мигранти на границата. Виждала съм стените, виждала съм как а, е, а, е, мигранти стоят в ледени води е, и не им се позволява, отблъсват ги обратно. Така че дайте възможност да има независим механизъм, да се спазва международното законодателство, защото в момента това не се случва. Господин Синчиш за една минута. Хвала. вам. Ovom приликом треба речи... Благодаря ви, госпожо председател. Бих желал да използвам тази възможност, за да обясня как изглежда Харватия по време на своето председателство. Корупция и незаконни далавери. Като евродепутат от Харватия, преди известно време отправих искане да разбера в определен ден кой точно е влязал в сградата на хрватското правителство. Две години по-късно нямам отговор на искането си. След като един евродепутат не получава отговор на запитванията си, при положение, че законно установеният срок за отговор е две седмици, какво могат да очакват обикновените граждани? Толкова по въпроса за прозрачността на вашето председателство и правителство – Това не е поведение на министър-председател, а поведение на обикновен престъпник. Вие не давате отговор на нашите запитвания, защото прикривате своите приятели, които влизат безпрепятствено в сградата на правителството, изключват незаконни сделки за милиони евро. Госпожа Ниблер, благодаря госпожо председател, госпожо председател на комисията, господин председател на съвета. В началото сме на ново десетилетие и на ново предизвикателство. Всяко начало е магическо, всяко начало е свързано с предизвикателства. Хрватското председателство е изправено пред много големи предизвикателства. Програмата, която ни представихте, ни изпълва и с надежда за това, че смело ще започнете работа по новите предизвикателства. Няколко думи за програмата за миграцията. Вече от 2015 година тук в парламента работим за намирането на общи решения. В момента се провеждат редица прояви в избирателните райони, включително и в моя избирателен район в Бавария. На тези прояви гражданите дават израз на очакванията си към нас, а именно бързо да се задействаме за решаването на въпроса. Нека по време на вашето председателство се постигне пробив в посока към общи норми за убежището, както и към поемането на отговорност от страна на държавите членки трябва да се постигне съчетание от сигурни външни граници на Европейския съюз, контролиран процес на миграция и борба срещу първопричините за нея. Радвам се, че взехте отношение по казаното от колегите за шенгенското пространство и миграцията. Положението продължава да е критично. Да вземем за пример островите в Гърция. Говорихме за много други предизвикателства, като Зеления пакт, но нека не забравяме и за миграцията. Трябва систематично да работите по време на председателството си за намиране на решения и постигане на съгласие между държавите членки. Госпожа Пири. Благодаря. Господин министр-председател, много ни е приятно да ви видим отново в парламента. Кризата в Либия, ескалацията на конфликта между Штатите и Иран – подчертават колко важно е да се подсилят нашите усилия за региона. Трябва да работим за дипломация, за многостранно решаване на въпросите. Затова приветстваме вашия ангажимент за по-силна Европа да сме е, участник на международната сцена е, е необходимо, за да можем да изпълним и ангажиментите си, особено свързани с Западните Балкани процеса на присъединяване трябва да има своята репутация. Трябва да започнем през март още с преговорите, преди срещата на върха в Загреб. Европейския съюз не може да бъде силен, ако не е, се спазва демокрацията. В Польша и Унгария трябва да има твърди действия е, от страна на съвета. По всички тези въпроси нашата група е готова да работи с вашето председателство. Благодаря, колеги. Още 16 е, е, души са се заявили за спонтанни изказвания. Няма да продължаваме за записване на заявки. Едва ли ще можем да дадем и думата на всички 16, така че спазвайте времето си, като видите червено на хронометъра. Ориентирате се да приключите. Госпожа Хае. Благодаря, госпожо председател. Господин министр-председател, пето председателство поред ще се занимава с бюджета на Европейския съюз. Дано постигнете успех. Жан Мишел прави каквото може, но хрватското председателство ще има ключова роля – Колкото повече се бавят нези, които трябва да вземат решение, толкова повече земеделците, изследователите, регионите биват лишени от необходими им проекти. Искам от вас по отношение на бенефициерите, какво ще направите е, за преодоляване на тяхната несигурност? Те работят без да знаят с какви средства ще работят. Предизвикателствата ни са общи. Това, което става а, с климата, не засяга само Люксембург. Това, което става с миграцията, не засяга само Гърция. Нашата продоволствена безопасност не може да бъде осигурена само от Франция или Германия. Решението е просто. Докато има съюз, той трябва да се ползва от собствени средства. Благодаря. Господин Маркарт, за една минута. Благодаря. Господин министър-председател, нека първо ви пожелая много успех по време на председателството. Изложихте важни приоритети, това число и изграждането на една Европа, която свързва. Важно е, според мен, във връзка с това да сме наясно, че се отправят постоянно упреци към политиците за това, че говорят едно, а вършат друго. Трябва да работим за това думите да съответстват на делата ни. През идните месеци предстои да водим дискусии за политиката в областта на обежището. Важни дискусии са това, които трябва да протекат в дух на откритост. Притесняваме това, че има толкова много доказателства, например в Харватия, за отблъсквания, за нарушения на правата на човека по външните граници. Едновременно с това обаче не се поема ангажимент за разследване. Ако искате да изградите една Европа, която да закриля, то това трябва да е една Европа, която да зачита правата на човека по външните граници. Надявам се, че ще работите за това. Господин Бардела. Мерси, мадам ла благодаря, господин министър-председател. Християн-демократическото правителство във вашата страна функционира, поема сега и председателството на Европейския съюз. Ще се работи за търговска политика, но не се справят те с предизвикателствата и пред дипломацията и пред търговията. Европейските граждани са все по-критични към Европейския съюз. Това се показва от анкетите и Франция и действията на гражданите и в много други страни. Сега се на... настоявате за много повече интеграция. Председателската прекъсва, може ли по-бавно, ако обичате. В Влизането на Харватия в Европейския съюз доведе и до конституционална криза. И е, тя бе вследствие на е, лъжлива е, равнопоставеност пред конкуренцията. Нищо революционно няма във вашата програма, която представяте и е, имайте предвид, че и е, Макрон ще отстъпи пред исканията на комисията и ще е, даде възможност Албания да стане проводник на миграция, такава срещу която се съпротивлява само нашата партия в момента. Благодаря. Господин Юрица за една минута. Úlohou chorvátskeho predsedníctva по... Благодаря ви. Важна задача за хрватското председателство ще бъде да осигури напредък в преговорите за дългосрочния бюджет на Европейския съюз. След оттеглянето на Великобритания ще има недостиг на приходи, който трябва да бъде преодолян. За съжаление, някои държави членки възнамеряват тази празнота да бъде запълнена чрез увеличаване на вноските на държавите членки. А всъщност трябва по-добре да управляваме средствата, с които разполагаме. Словакия е нетен получател на европейски средства, но нашите граждани разбират, че по-малкото приходи изисква да има и по-малко разходи. Не е ясно защо продължение на няколко години европейските пари се харчат съобразно същия коефициент на разпределение, който се е оказал толкова отдавна неефективен. Трябва политиките да бъдат по-целенасочени и неефективността на програмите, които се изпълняват, да бъде обект на критика. Благодаря, господин Пападимулис. Благодаря, госпожо Фондерлен. Нека да казваме истината. Кризата в е, Либия, кризата между Штатите и Иран. Е, там Европа отсъства. Европейският съюз просто го няма. Нищо не предлагаме. Е, уж сме економически гигант, но на международната сцена сме една боболечка. Би следвало Европейския съюз да има своята роля, да е фактор, е, който се бори за мир на международната сцена. Но за това трябва да се променят много неща. И никой няма да ни съди по красивите думи, които казваме, по резултатите. Ще можете ли да допринесете е, за една многогодишна финансова рамка на базата на всички предложения, които направихме, включително запазване на средствата за кохезионна политика, за регионално развитие? Ще може ли да започнете преговори за присъединяване с Севера Македония и Албания през март? Ще можете ли да придвижите всички досиета, свързани с обежището, които бяха спрени в съвета? Всичко това ще се случи ли, господин Корал? Благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожо фон дер Лайен. Добре дошла в Европейския парламент. Добре дошъл господин Пленкович. Внимателно изслушахме изложението ви за предизвикателствата. Радваме се, че искате да изиграете и силна роля за приобщаването на островите при осъществяването на екологичен преход. Трябва да поставите акцента върху островите в Средиземно море по време на председателството. Ще трябва да се наблегне на цифровизацията там и на развитието на нови умения на пазара на труда. Това са предизвикателствата, пред които сме изправени сега по време на зелената епоха. Във връзка с това, защо да не настояваме и за изключването на инвестициите в екологосъобразни технологии от изчисляването на дефицит. Едно е да си поставяме цели обаче, друго е те да прераснат в конкретни и ефективни мерки, които да доведат до промени в живота на европейците. Успех по време на първото за страната ви предизвикателство. Господин Дели. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър председател, много се радвам, че поставяте начално място в своята програма точно тези приоритети, в частност Западните Балкани. Първо трябва да повишите доверието между държавите членки, второ не трябва да разочароваме Западните Балкани. Във всички тези страни обществените проучвания показват, че огромната част от народите там подкрепят европейската интеграция. Те са привърженици на европейската идея, макар че не отдавна Европейският съюз се прояви като зламащеха. Надяваме се, че тези отношения ще бъдат променени. Унгарската делегация в НП е готова да ви помогне максимално, защото ние искаме да имаме стабилни, благоденстващи съседи, които да бъдат членове на Европейския съюз максимално скоро – без тях Съюзът няма да бъде достатъчно силен, за да понесе натиска на глобалната политика. Така че всички наши очи сега са обърнати към вас, господин председател. Благодаря ви. Благодаря. Има запитване с синя карта от господин Луис Калкано. Приемате ли да отговорите на въпроса? Господин Дели, приемате ли да отговорите на въпроса? Моля за момент да се внесе яснота. Няма искане. Не, няма искане за запитване с синя карта. Господин Ертук за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин министър-председател, добре дошъл отново в парламента. Пожелавам успех на председателството ви. Поздравявам ви и за стратегията ви за свързаност в Европейския съюз. Все още има райони, региони в Съюза, където свързаността е ограничена, дори няма връзка с интернет. Това засяга някои селски райони, както и региони, които се обезлюдяват. А в Европейския съюз трябва да има безопасна и достъпна цифрова инфраструктура – Технологиите 5G не са просто модна дума. Те са отрешаващо значение за транспорта, здравеопазването, енергетиката. В момента покритието в Европейския съюз е разпокъсано, което е неприемливо. Госпожо Фандерлайн, трябва да направим нещо, за да се справим с тази разпокъсаност. Трябва да имаме стратегически единен подход към 5G. Всички трябва да бъдат приобщени. Не бива да има съревнование при занижаването на трудовите и социалните стандарти. Още веднъж ви желая успех. Госпожа Че. Dear Croatian friends. Благодаря, скъпи харватски е, е, приятели. Често казваме, че Европейския съюз е на кръстопът и сега трябва да решим по кой път да поемем. И Вашето значение в такъв ключов момент е изключително важно. Кризата с климат, неравнопоставеност, Брексит, недостатъчен бюджет, е, проблемите с върховенството на закона, всичко това са въпроси, които ще имат и проблеми, които ще имат дългосрочни последици за европейското систем, семейство. Затова не бива и да подценявате тези проблеми. Примерно в Унгария върховенството на закона става дума за, една, за нашата общност. Как е, ние е, успяваме да се справим с пренебрегването на правилата и законността? Ние трябва да върнем самоуважението си в, този, е, в такъв смисъл. Да имаме е, увереност да работиме за върховенството на закона, да работиме по процедурата член 7, която бе спирана в миналото. Затова използвайте уникалната възможност да водите с примера си, за да можем да изградим заедно бъдещето си. Благодаря, е, госпожа Штрик. Благодаря, госпожо председател. Искам да приветствам Хърватското председателство в Европейския парламент. Желая ви успех при постигане на целите ви. Една от тези цели е съгласие по новия пакт за убежището на основата на принципа на солидарност и правото на убежище. Преговорите могат да отнемат години. За съжаление, имаме вече много правила. Ако те бъдат правилно, добре спазвани, нашата, нашите системи биха били хармонизирани. Искам да зная какво ще направи председателството за спазване на сегашното аки коминотер в областта на убежището от страна на всички държави и членки. Както знаете, на много граници в момента се твърди, че се извършва масово връщане на мигранти. Аз съм докладчик в парламентарната асамблея на съвета на Европа именно по тези въпроси и съм посетила хърватската граница с Босна. Действително има голям брой добре документирани случаи на брутално насилие, на нарушение и структурен отказ от достъп до процедура за предоставяне на убежище. Бихте ли ни казали какви стъпки възнамерява да предприеме хрватското правителство за пълна забрана на тази практика и за забрана та и във всички останали държави членки. Председателката, извинете, просрочвате времето си значително и така лишавате други в залата от възможността да се изкажат. Ще бъда много строга от тук нататък. Господин Даре за минута и половина. Грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Пленкович. Една силна Европа в свят изпълнен с предизвикателства. Това е мотото на хърватското председателство. Хърватия има голяма възможност, но е изправена и пред големи предизвикателства във връзка с доближаването на институциите до гражданите. Трябва да покажете на гражданите, че Европа не е само една Европа на големите финансови интереси, а и структура, която може да извършва работа по места. Много са предизвикателствата, като Брексит, МФР, управлението на миграционните потоци и очертаването на амбициозни приоритети за повече сигурност в Европа, както и за по-активна нейна роля в международен план. Има и други, не по-малко важни предизвикателства, като подкрепа за селските райони, подпомагане на малките и средни предприятия, развитието на устойчив туризъм и макрорегионалния подход. Споделям по отношение целите ви по отношение на повече мобилност за студентите и учените, както и за използването на спорта като инструмент за социално приобщаване. Председателката прекъсва оратора. Бихте ли говорил малко по-бавно? Ао, капито. Ми пердони. Аз съм от региона на Венето има исторически и културни сходства между моя регион и Харватия. Затова и ще направя всичко възможно за постигането на целите ви. Пожелавам успех на председателството ви. Можете да разчитате на максимална подкрепа от моя страна. Господин Буржуа. eerste minister, namens de Vlaamse delegatie focus. Господин министър-председател, от името на делегацията на Фландрия искам да засегна три от вашите приоритета. Първо, бюджета за, за бъдещето ни. Светът няма да ни чака. Ние трябва да работим за научни изследвания и развитие. Говорихте и за законова държава, върховенство на закона за защита на външните граници. И там не можем да чакаме. А по отношение на Брексит, там бариерите, пречките трябва да бъдат минимални, за да има максимално сътрудничество с приятелите ни от Обединеното кралство. А що се отнася до Западните Балкани, новата ситуация е, е да се оценяват страните по достоинствата им. Благодаря. Госпожа е, Филипс. Госпожо Вандерлайен, видях ви как тръгвате от хотела днес е, с трите придружаващи ви колеги. Явно не е прието да се извозват колеги до Европейския парламент. Вие отказахте. Господин министър-председател, повече пари за слабите економики, откриване на границите с Албания и Северна Македония и още повече окови от Европейския съюз. Защо? И вие ли искате Харватия да се присъедини към пропадналата общо европейска валута? И искате вашата страна и вашият народ да бъдат заключени в затвор, ключа за който е в ръцете на Европейската централна банка. Това означава е, немърдащи заплати, висока безработица. Моля ви, не го правете. Хората искат свобода, а не е, да им бъде диктуван животът от безлични супердържави. Това е един демократично провален проект. Уверявам ви, че ако не се прояви желание за реформа и за разсичане на Гордиевия възел, още много народи ще напуснат Европейския съюз. Благодаря господин Гонсалес Понс за минута и половина. Андрей, Добре е дошъл от дома, Андрей. Предстои най-младата държава членка да поеме предизвиката председателството и това наистина е голяма чест. Не бива да забравяме, че ако не продължим напред в дух на единство, то срещу нас ще се съюзят други сили. Затова е много важно да протегнем ръка към Западните Балкани. По въпроса за конференцията за бъдещето на Европа Сега, когато предстои Брексит, трябва да посочим с пръст сепаратистите и популистите. Трябва ясно да заявим, че национализмът е врагът на мира. С право каза Андрей, че трябва да направим всичко възможно, да вложим цялата си енергия в отстояването на върховенството на закона. Трябва да се спазят всички решения на международните съдилища и на Европейския съд по правата на човека. Зачитането на върховенството на закона се свежда до зачитането на решенията на съдиите. Брексит ще е последният развод, на който Европейският съюз следва да стане свидетел. Това трябва да е и последната държава, която през това десетилетие е станала жертва на национализма. Господин Пицала, благодаря. Господин министър-председател, нека да кажа колко огромно удоволствие за мен е да провеждаме дебата за хрватското председателство тук. Виждам, че е, има и приоритети за островите в е, вашата програма, защото е, там също има своите проблеми. Хърватия има много, над хиляда острова. Е, Интересуваме какви мерки предлагате да се предприемат. Приветствам също и приоритетите за разширяването и срещата на върха в Загреб. Аз работя по препоръките на НП за тях. Е, Отказа на съвета да се започне преговорите е, върна отново вниманието към тази тема. Страните от Западните Балкани трябва да бъдат ангажирани в търсенето на нова методология. Комисията ще излезе с нов документ. Добре е да следиме и за сигналите от други страни. Господин Кючук. Парламент искам да поздравя хърватското председателство с амбициозната програма и по специално в частта за западните балкани. новата година започна амбициозно и за госпожа фон дер лайен която от загреб каза че има зелена светлина или би трябвало да има зелена светлина за република северна македония и република албания. точно заради това обаче заради тази амбиция искам да припомня уроците от миналата година а те са първият и най важен не трябва да обещаваме неща които не могат да бъдат изпълнявани или не могат да бъдат изпълнени. второ днес глобалните реалности са такива че не можем да си позволим повече да държим страните от западните балкани в задния двор на европа. те трябва да бъдат интегрална част от европейския съюз. предстоят много важни инициативи през следващите седмици. първата е да се подготви и представи новата методология за присъединяване на страните от региона към европейския съюз. тук е нужна консултация с тях в противен случай обричаме процеса на неуспех още от самото начало. второто нещо за което говори господин Пицова, конференция за бъдещето на европа. всяка страна която придобие статут на кандидат член на европейския съюз трябва да има роля и място в конференцията за бъдещето на европа. благодаря ви много. успех господин пленкович! успех андрей! Председателката, колеги, моля, спазвайте времето си за изпазване. Можете да го просрочите с 10 секунди, но не и с 20. Господин Кра за минута и половина. Господин министър-председател, преди близо 28 години повечето държави, членки на Европейския съюз, признаха Харватия за независима държава. Днес предстои вие да поемете председателството на Съюза. Поздравления за това. Запознах се с програмата ви и трябва да кажа, че бях малко разочарован. Говорите за присъединяването на Турция и на Косово. Не смятам, че основателят на вашата партия, Франьо Тучман, би подкрепил една подобна политика. Не смятам, че и мнозинството от хърватите биха я подкрепили. Нека ви предупредя. Не смятайте, че като европеец от първа категория тук следва да преследвате политика, която е против интересите на гражданите ви. Вижте колко много хървати, колко много млади хървати напускат страната. Нека цитирам Франио Туджман и неговата книга «Харватия и въпросът за националността в днешно време». Мисля, че в тази книга ще намерите по-добри отговори в сравнение с тези, които дава Европейската комисия. В момента Европейският съюз е с най-низкото ниво на растеж в света, с най-низкия потенциал за инвестиции. Но въпреки това възнамерява да инвестира 3 милиарда в технологии за борба срещу климатичните промени. Това не са технологиите на бъдещето, противно на вижданията на мнозина тук. Мисля, че ще намерите по-скоро отговорите в вижданията на Франио Туджман. Нека сме партньори на регионално равнище. Нека отново се задейства здравият разум. Големите свръхструктури не водят до никъде. Вие би трябвало да го знаете като граждани на бивша Югославия. Господин Тошеновски. Прямо приори до вашето обсъчезни... Господин министр-председател, Програмата с приоритетите за вашето председателство по отношение на комуникации и климатични промени, говорите за е, климатично неутрален Европейски съюз до 2050. Трябва да внимаваме при изпълнението на тези цели. Те са сложни и технически, и економически. Притеснявам се, че е, след като е, формулираме целите за индустрията, много бързо след това ги увеличаваме и това се случва и в момента би следвало да се подсилят и програмите по Хоризонта Европа. Ако не искаме да увеличим бремето непропорционално, не можем да не използваме нови научни достижения по тези програми. Надявам се, че хрватското председателство ще успее да договори по-големи суми за Хоризонт Европа. Успех! Благодаря, господин Пуджимон. Госпожо председател, господин министър-председател, за мен е чест да ви приветствам тук като представител на Хърватското председателство на Европейския съюз. Вашата държава наскоро придоби независимост, но е равноправен член на Европейския съюз. Приветствам ви, господин Пленкович, за това, че се застъпихте за диалог между Испания и Каталуния. Каталуния, въпросът за Каталуния е въпрос във вътрешно политически план, но ще бъде на дневен ред по време на хърватското председателство. Трябва да се намери решение по пътя на диалога и преговорите. Европейският съюз трябва да разработи общ демократичен механизъм за самоопределение. Репресията не може да е приемливо решение. Сега е моментът европейските политици да застанат на ясна позиция, да покажат на света, че правото на самоопределяне е най-ефикасният, най-демократичен начин за уреждане на териториални конфликти, не само в Европа, но и в света. Председателката, две сини карти. Ще отговорите ли на въпросите? Да? Не. Добре. Благодаря. Отхвърлят се исканията за синя карта. Господин Морешан. Much, Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин Пленкович, отново в Европейския парламент. Много се радваме, че Хрватия сега ще води Европейския съюз за 6 месеца. Вие сте модел за целия регион на Западните Балкани. Хрватия постигна економическа стабилност, е, очаквате да се присъедините към еврозоната в е, непосредственото бъдеще и има шансове да влезете и в е, Шенген. Това са примери за целия, за всички Западни Балкани. Те обаче трябва да изпълнят своите критерии, а Европейския съюз трябва да спази обещанията си. Трябва да е ясно, че тези страни са част от Европа и че ще им помогнем в техния път към Европа. Всякаки принос на хрватското председателство ще бъде от историческо значение в този смисъл. Вие познавате много добре Европейския парламент, господин Пленкович, и вероятно ще можете да използвате опита си в преговорите за бюджета. Ние искаме да се финансират както трябва всички приоритети, особено новите. Тези приоритети са там, защото са необходими и те не са остаряли. За защита на границите, климатични промени, опазване на околна страна. Дръжте се към позицията на парламента. Обяснете на колегите си в съвета, че трябва да се дадат пари за тези обещания. Нека да направим така, че европейския бюджет да се разходва правомерно. Благодаря и успех за вашето председателство. Господин Даниелсън. Благодаря за дадената ми дума. Благодаря и на господин министър-председателя за представенето на приоритетите на хърватското председателство. Моментът е особено важен. Сега отправяме истински посланията за следващите пет години. За социал-демократите е много важно да изградим реален социален сектор, това отношение много важно е да поставим ударението върху безопасността на работното място. Не можем да допускаме хората да загиват на работа. Огромен брой хора се разболяват от онкологични заболявания заради това, че са експонирани, изложени са на вредни влияния на работното място съветът трябва да приеме нова стратегия за нула злополуки на работното място, които да водят до смърт и за нулева заболеваемост от онкологични заболявания следствие на трудовото занятие. Като хрватско председателство, вие трябва да преследвате този приоритет. Нуждаем се от нова стратегия за безопасни и здравословни условия на труд. Благодаря, госпожа Бидзото. Благодаря, госпожо председател. Умръзнаха ни ненужните разговори, фалшивите обещания, които дава Европа. Пред вратите ни се води война. Води се война в Либия, а Европа не прави нищо. През едните месеци ще се увеличи броят на незаконната миграция към Италия. Европа не предприема нищо. Изложени сме на терористична заплаха, но Европа подарява милиарди евро на Ердоган, ислямистския диктатор. Като че ли сме в научно-фантастичен филм. Но, за съжаление, всичко това е вярно аплодират тези действия. Меркел, Макрон и вие, госпожо фон дер Какво още трябва да се случи? Какво чакате? Защо бездействате? Очаквате да потъне корабът наречен Европа. Или ще се събудите, или Европа ще я сполети съдбата на Титаник. Благодаря. За една минута, господин Рус. Благодаря. Европейският съюз иска да извади от употреба изкопаемите горива заради въглеродните емисии. Но това не може да се случи с използване само на слънчева енергия. Трябва да се използва и ядрена енергетика в е, е, един холандски е, вестник, господин Тимерманс казва, че е, ядрената енергетика е твърде скъпа и не е устойчива. Но трябва да е... Това не е така. Освен това, трябва да е ясно, че не можем да се справим по друг начин. Франция използва немалко ядрена е, енергия Германия а, инвестира а, 200 милиарда в а, възобновяеми източници. Не могат да се изграждат модерни а, централи без а, междувременно да се използват изкопаеми горива. Трябва да има и отговорни инвестиции, за да можем да се конкурираме и с Штатите и Китай. В противен случай само ще загубим работни места. За това нека Хрватското председателство да започне и с темата ядрена енергетика. Уважаеми господин министър-председател, господин председател на съвета, госпожо председател на комисията, поздравления за амбициозната програма за първото председателство на Харватия. Важно е според мен и селското стопанство и политиката за селското стопанство да намерят своето място в програмата ви, най-вече по отношение на МФР. Европа се нуждае от динамични и готови за бъдещето селски райони. И за това трябва да обърнем внимание и на селскостопанските производители там. Те са онези, които живеят в селските райони и обработват земята там. Не бива да забравяме за това, че стопанствата трябва да са жизнеспособни в економическо отношение. Трябва да реализират доходи. Само така хората ще останат в селските райони и ще обработват земите там. Политиката ни трябва да поставя по-силен акцент не толкова върху големите инвеститори, а върху семейните стопанства. Хората и техните семейства са онези, които действително обработват земите. Смятам, че по време на вашето председателство с решенията за МФР и за ОСП ще можете да работите и за бъдещето. Госпожа Хонгериус. Е- Благодаря ви. Най-напред искам да се обърна към министър-председателя с поздравление за първото председателство на неговата страна. Вие поемате тази функция в решаващ момент. Мнозина го казаха. На хоризонта е Брексит. Не бива да забравяме, че до Брексит се стигна, тъй като обикновените хора се чувстваха неподкрепени, безпомощни, трябва да направим стъпка напред към социално отговорна, амбициозна многогодишна финансова рамка. За съжаление, преговорите не вървят точно в тази посока. Искам да замоля Хрватското председателство да се бори за достатъчен обем средства за социалния стълб. Нуждаем се от достатъчно средства, за да можем да претворим този социален стълб на практика – никой не бива да бъде изоставен. Следва да се борим за социален прогрес. Желая ви успех в, ношата, в новата ви роля. Thank you, Cher. Благодаря, госпожо председател. Господин министър-председател, госпожо председател на Европейската комисия, най-напред Бих желал да поздравя Хрватското председателство и да кажа на министър-председателя Пленкович добре дошли тук. Вашето председателство е изключително важно не само защото го осъществява най-младият член на Европейския съюз, но и защото господин Пленкович е политик, който наистина винаги е бил на предната линия, защитна линия за Европа. Приветствам вашия приоритет за Западните Балкани. Сигурно е, че не може да съществува Европа без нея да участват пълноценно държавите от Западните Балкани. Също така приветствам значението, което отдавате на многогодишната финансова рамка и на социалното сближаване – ще има конференция за бъдещето на Европа. В съвета има съмнения по този въпрос, но аз много се радвам, че Харватското председателство активно ще подкрепя идеята. Господин Зориньо, една силна Европа в свят на предизвикателства е вашия девиз и ви пожелавам успех във вашите задачи. Една силна Европа трябва да може да действа, да бъде прогресивна и да работи амбициозно за осигуряване на финансовите средства за постигане на целите си. Затова вие трябва да искате и увеличени средства. Да бъде близо Европа до гражданите, да е един проект за свобода и демокрация. Това е много важно и по този начин ще установим и необходимите критерии. Никой не бива да бъде изоставан. Европа трябва да има своето въздействие и влияние не само